Friends, start the meeting. Uh, it's 10... Драги приятели, нека да започнем с днешното заседание. Надявах се повечето да, да са тук. надявам, че и, и малкото от вас, които са успели да дойдат, ще успеят да зададат трудни и, и интелигентни въпроси на комисаря, след като чуем встъпителните му бележки. Това е част от структурирания диалог, както знаете. Комисар Домбровски и Тайсън изслушахме в началото на мая. Сега ще се срещнем с заместник председателя на комисията Юрки Катайнен. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати. Благодаря ви за поканата още веднъж да говоря пред вашата парламентарна комисия. С е, удоволствие ще изслушам въпросите ви, също и коментарите ви по различни въпроси. Първо ще кажа няколко думи за процеса изготвянето на а, на Бялата книга, това, което обикновено казвам при посещенията си в държави членки, когато разговарям с заинтересовани страни, е, както и с е, е, държавни институции, това, че една държава членка напуска Европейския съюз, това не означава, че всичко ще продължи както е било. Ние, всъщност ние имаме възможност да създадем един нов съюз на 27-те. Има много области, в които очакваме промяна и напредък. Социалното измерение, валутния съюз. Има множество предложения, които получаваме от държавите членки, от политически групи и процесът е доста, доста динамичен. Само преди няколко месеца бяхме в, в състояние на екзистенциална криза или множество екзистенциални кризи и целият Европейски съюз, институциите, всички бяхме в режим управление на криза, как да спасим колкото можем. Някои, може би, дори си мислеха, че това е началото на края на интеграцията. Сега обаче нещата не изглеждат така. Има и някои външни предизвикателства, които се отразиха на сегашната ситуация. Аз мисля, че външните е, предизвикателства ни сближават повече. Но има е, пълно е още с хора, които вярват в е, мултикултурализма, в е, пазарната економика, в е, нашия път към е, глобализацията, в нашите ценности, не само интереси. Доста обнадеждаващо е, че е, приеха е, редица делегации, също така и по време на пътуванията си извън Европа, в много страни по света, в Азия, от е, страни от Персийския залив, Южна Америка. Смятат, че е, сега е времето да, да укрепят взаимоотношенията си с Европа. Дори да е имало някои а, несъгласия Има редици измерения, в които а, ние а, представляваме интересите на доста широк а, политически спектър. Затова се радвам, че преминаваме от тази екзистенциална криза, от режима управление на, на кризата към а, един по-положително настроен период а, на мисли, а, гледан в, вглъбен в бъдещето. И така. А, очакваме от гражданите ни да ни кажат какво, какво очакват всъщност те няма нужда да знаят а, разликата между всички институции. Например, това е доста а, сложна и материя, но а, това, което трябва да ги попитаме е какво очакват от бъдещето на Европа. Очакват повече сигурност, повече социална справедливост или, или нещо друго. Давате, знаете, че е публикувахме е, Бялата книга, както и някои други, няко, още няколко документа. Доклада за е, глобализацията отразява е, възгледите на комисията по отношение на, на мерките в областта на, на глобализацията за бъдеще и още един доклад за социалното изменение. Глобализацията, технологичните изменения, из, променят живота ни а, и то много бързо. Ясно е, че процесът не може да бъде спрян, не може да бъде обърнат. Европейския съюз обаче трябва да оформя глобализацията си съобразно нашите е, ценности. Трябва да оползотворим, да извлечем полза от е, глобализацията – и е технологичес... технологичния напредък цел подобряване общото благосъстояние на човека. Глобализацията е източник на тревоги сред гражданите, затова е важно да, да не изпускаме от поглед това явление и да извлечем максимална полза от него фактите са такива, че европейската економика, бизнеса, както и гражданите, е, е, се възползват от е, глобализацията. Те си взаимодействат в интернет, имат достъп до до мобилност, до пътуване. Това въжи и за студентите. Държавите имат възможност по-специализирано участие в световната економика. Фирмите пък имат достъп до международни пазари, а износа на Европейския съюз е нараснал в последно време, като основно предоставяме висококачествени а, услуги и, и, и стоки. 80% от износителите ни са малки и средни предприятия. Тези ползи не са нещо, което е автоматично, не е нещо, което е а, разпределено равномерно в Съюза. Някои отрасли са на някои отрасли се отразява глобализацията отрицателно. повишаване на безработицата, загуба на работни места и трудности в намирането на нови в определени отраслите. Важно обаче да се изтъкне също така, че глобализацията сама по себе си не създава печеливши и губещи. Това по-скоро зависи от начина по който е организирана глобализацията. Затова Европейския съюз трябва а, да а, насърчава посоката на глобализацията, защото ние сме в състояние да, да, да напишем да пишем бъдещия ход на, на глобализацията. Разделението между по-напреднали и по-малко напреднали региони, региони може да бъде превъзмогнато само чрез инвестиции в образование и а, иновации. Много е важно да сме единни в опитите си да, да заздравим обществото ни економиката трябва да повиши своята конкурентоспособност в глобален мащаб, защото това дава основата за, за качествени работни места. Отучивостта обаче има и вътрешно измерение по отношение на нашите граждани и общества. Затова трябва да е, задълбочим инвестициите в образование и квалификация. Достъпът до висококачествено образование и обучение е много сериозен инструмент за преразпределение на, на богатството в обществото. Стига тогава, когато има, тогава, когато има сериозни разлики в а, образованието, най-вече в образованието на учителите, няма как да сме а, няма как да сме силни, няма как да сме е, устойчиви. Затова наблягам а, особено на този момент качеството на обучението на учителите. Квалификацията. Както знаете, миналата година започнахме е, да изпълняваме една нова програма за квалификации в Европа, като призовахме националните правителства, социалните партньори, гражданското общество да, да е, да си сътрудничат е, за подобряването на квалификацията в Европа. Според бързо изменящите се условия и нужди на пазара на труда. Така че хората да разполагат с е, е, необходимите на пазара квалификации и умения няма противоречие между това какви а, умения са необходими за а, това да сте предприемач или за това да си намерите а, работа в някакъв отрасъл. Комисията вече е излязла с редица предложения за подобряването на квалификацията. Сега бих искал да, да, да обърна внимание на социалните права. В доклада за социалното измерение засягаме основно социалните права. Европейската интеграция трябва да води до социален напредък и ползите за, за обикновения човек са от са основен стълб в успеха на, на европейския модел. Европ... Е, в Европа всъщност имаме едни от най-равните общества в, в света. През последните 10 години разликата в заедостта между мъжете и жените намалява с 30%. 232 милиона с е, броя на, на заетите в Европа. Това е най-високата цифра до сега. Има обаче много, много предизвикателства, пред които сме е, изправени, например цифровизацията и застаряващото население. Тези предизвикателства застрашават устойчивостта на социалния ни модел и, и е, представляват заплаха за допълнително задълбочаване на социалните неравенства. Необходимо е по-добро разпределение на ползите от е, глобализацията, по-добра социална защита, така че хората да могат по-лесно да намират заетост социално приобщаване на по-уязвимите категории, в това число мигрантите. Това ще е, укрепи социалното сближаване. Държавите членки трябва да се изправят пред предизвикателството и да решат е, как реформата да засегне системата на социална защита. Необходими са сериозни инвестиции от страна на правителствата и те могат да дойдат само тогава, когато имаме една здрава економика. Това още веднъж показва защо е толкова, толкова важно а, да растежа и социалния прогрес да, да, да са неразделни процеси. Европейското полугодие, европейския семестър ще, бъде, ще продължава да бъде основна единица, основен инструмент в тези стратегии. Европейски европейския семестър вече има много сериозно социално измерение. И сега бих искал да кажа няколко думи за ролята на именно на, на европейския семестър тази година. Препоръките по страни се съсредоточават на, на, на приобщаването. Неравенството не само разделя нашите общества, но също <clears throat> спира а, нашия растеж и, и намалява нашата конкурентоспособност. Инвестициите са от голямо значение. В това отношение повишаване на квалификацията и, и преквалификацията на европейския а, работник – може да се постигне с подобряване на достъпа до образование и обучение, в това число професионално образование, и обучение и учене през целия живот. Това би повишило възможностите за заетост на работната ръка, на работната сила насърчаването на здравословен и дълъг работен живот. Населението на Европа застарява, което представлява допълнителна трудност за системите на социална защита. Това трябва да се съобразят политиките на пазара на труда, така че всички работници да могат ефективно да, да участват на пазара на труда, намаляване на на бедността, преодоляване на някои видове неравенства. Това може да се постигне чрез осигуряване на минимално заплащане или схеми за помощи за безработни. И по-равнопоставен достъп до високо висококачествено образование и обучение, достъп до кредити за предприемачество и така нататък. 2015 година а финското правителство а, си постави за цел да преструктурира системата на социална сигурност в отклик на промените на пазара на труда. Бяха разгледани възможности за това как, да, как системата да дава повече права и повече е, стимули е, за търсене на заетост. В финската система има сложно взаимодействие между различни видове е, стимули и, помощи. Пилотното изследване е, ще бъде много важно за разбирането на подобни схеми. И тяхното отражение върху целевите групи. Дами и господа, комисията продължава да се съсредоточава върху квалификацията, мобилността на работната сила. Държавите членки трябва да се изправят пред предизвикателство, предизвикателството. За да се развива Европа в дигиталния глобализиран свят, трябва обществата да са конкурентоспособни, да се ползват от правата си. Благодаря ви. Uh, Благодаря за встъпителните думи. Присъстват <clears throat> няколко от координаторите. И ще започна <clears throat> с тези, които присъстват тук. Господин Пекер, господин Кървешон, след това. Благодаря, <clears throat> госпожо председател добре дошъл на <clears throat> много добре дошли на много зрители на екраните, тъй като това заседание се излъчва в интернет. Благодаря, господин заместник председател, за ясното изявление. Благодаря и за признанието, че трябва да създадем нов Европейски съюз с 27 държави това изявление е много ясно и тук се включва и социалната Европа. Според нас, като Народна партия, това е подкрепа за субсидиарността в държавите членки. Така разбираме и социалната политика. Благодаря за това, което казахте за глобализацията – Европа трябва да запази своята конкурентна способност, като същевременно имаме водеща роля като социален съюз. Образованието, уменията, квалификацията водят към високи възможности за заедност, Най-вече за младите хора. Включително и обучение за учителите, което е изключително важно за бъдещото развитие. Ще ви задам три въпроса, сравнително кратки. Констатациите в специалния доклад на Сметната палата за гаранцията за младеща показват, че някои резултати не са достатъчно амбициозни. Причината за това, според мен, е в правителствата на държавите членки. Има държави членки, които не си вършат своята работа в това отношение. Дали комисията мисли не само за това как да осигури финансирането на гаранцията за младажите, а и да подобри функционирането на този механизъм? Дали мислите за евентуални инструменти за мотивация, чрез които да упражните повече влияние върху правителствата в държавите членки? Вторият ми въпрос е насочен към това, че се променя характера на труда в света. Цифровизацията вече е реалността и съответно трябва да адаптираме своите политически цели и мерки. Какво можем да очакваме от комисията, <clears throat> за да може на европейско равнище <clears throat> да се насочим към този аспект? Имате ли конкретни идеи и как изглежда евентуално графика за дигитализацията на пазара на труда? Третият въпрос касае Европейския стълб за социалните права, което е изключително важно според мен. Там са записани 20 <clears throat> принципа. Един, има един <clears throat> законодателен проект. Та въпросът ми сега е какъв ще бъде правният статут на социалния стълб. Може ли да чуем малко повече за вашите намерения за статута на този стълб? Имате ли конкретни мерки в тази насока? И накрая искам да кажа, че сме много благодарни за сътрудничеството с комисаря Тайсен. Благодаря. благодаря. Благодаря, господин заместник председател на комисията. Благодаря. Да, съгласни сме, че има нужда от политическа информация. В Европейския съюз някои държави се оказаха по-ефективни и по-силни след кризата. И това са държавите, където социалната политика е, е застъпена по-силно. по-силно. Гъвковостта е един много важен елемент за пазара на труда. В Европа се прилагат четири свободи, които са изключително важни. От друга страна, <clears throat> приемаме законодателство за работния пазар. Много често системата за работния пазар е доста фрагментирана в национален план. Там има <clears throat> неравенства, които се задълбочават. Та в тази насока комисията би трябвало да предприема действия и бих желал да бъде по-амбициозни. Няколко въпроса. Разликата в равнопоставеното третиране на половете, вие твърдите, че тази разлика намалява. Сега е 2017 година и има нужда да направим повече. Има нужда и от законодателни инициативи, е, конкретни инициативи за дискриминацията. Да. Не забравяйте законодателството за равенството между половете. И в тази сфера има нужда от сериозна правна рамка. Забелязваме, че комисията има доста задачи в сферата на <clears throat> законодателната политика. Гаранция за правата на децата, борба срещу бедността. И е добре да се опитаме да въведем прилични условия на труд с съответните актове за социалната сфера и трудовия пазар. Това са актове, които трябва да се прилагат на практика и да променят живота на обикновените хора. И накрая за социалното осигуряване – директивата за услугите и директивата за командированите работници. На европейско равнище трябва да има предложение, според мен, за един европейски режим на социално осигуряване. За сега социалното осигуряване е тема на национален план. Много е важно комисията да предприеме действия включително и в сферата на дигиталните инструменти, така че да има закрила за всички, които работят в Европейския съюз, за да могат хората да получат осигуряване чрез едно кликване на екрана. Какви са вашите планове <clears throat> за инспекторат по труда? Добре е и в тази сфера да има конкретни предложения, които да са полезни за обикновените хора. Господин Павел Шамбон. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Excelentísimo señor. Debe recoger alguna de sus ideas. Mm, vamos a ver. ¿Cuánto a nuestra primera prioridad que es el empleo, el desempleo. Един от основните приоритети за нас е борбата срещу безработицата. Тя е начало на нашите приоритети. А <clears throat> по въпроса, че трябва да има конкретни резултати, мога да кажа, че това е жестоката действителност за младите хора. Тъй като младите хора все пак са бъдещето на Европа. Затова <clears throat> трябва да направим всичко възможно за безработ... срещу безработицата сред младите хора. Като същевременно има сериозна нужда от подобряване на образованието и професионалното обучение – има нужда от повече средства в тази насока и е необходимо комисията да действа по-енергично в средносрочен и дългосрочен план. Има нужда и от друго нещо, а именно <clears throat> борбата срещу маргинализацията на младите хора. Много от тези млади хора живеят в <clears throat> периферията на обществото, което се вижда съвсем ясно в някои <clears throat> региони в Европа. Много е важно <clears throat> да се направи нещо за младите безработни, и за младите, които не работят и не учат. Европейския семестър <clears throat> би трябвало да бъде по-амбициозен. Има нужда от сериозни инвестиции в конкретни инициативи за осигуряване на заетост. Има нужда от конкретна фискална политика, която да преразпределя благата и да създава работни места, най-вече за младите хора в регионите, където процента на безработните сред тях е много висок. И още нещо – говорим за социалният стълб, едва ли не като за нов проект в Европа. В средносрочен план обаче има нужда от ясна цел. Целта тук е да се прилагат по-ефективни економически политики, социалната политика. Трябва да даде възможност на европейците да се радват на приличен живот. За да няма <clears throat> неравенство и затруднения на пазара на труда. Това според мен трябва да бъде основата на социалната политика. Това според мен трябва да бъде основната ни задача в сферата на социалния стълб. За неравенството трябва да бъдат на... се предприемат две неща. Обществото би трябвало да бъде по-приобщаващо, да няма <clears throat> неравенство и да се гарантират основни социални права. Добре е да помислим и за нещо, което аз наричам финансова солидарност. Да, чудесно е, че има Европейски фонд за отбраната. Имаше фонд за проблемите на банките. Защо тогава да не се създаде един фонд е, за борба срещу безработицата? И още нещо във връзка с въпроса за субсидиарността. Този принцип е, основ, е ценен, но не може да се използва като оправдание за увековечаване на съществуващите неравенства. Много е важно всички държавни служби да работят активно срещу безработицата, срещу неравенството и безработицата. Споменахте <clears throat> основният доход. Аз предпочитам израза минимален доход. Защото този процес, <clears throat> според мен, трябва да бъде поетапен. Трудно е да се постигне и минимален доход, преди да отидем към основен доход, който като понятие е по-сложен и по-труден за реализация. Минималният доход в Европа, според мен, е право. Og øh, først og fremmest velkommen til. Øh, tak fordi du kommer her og fortæller om... Благодаря. Добре дошъл, господин комисар. Радваме се, че озовахте на, ваш, на нашата покана. Искам да чуя повече <clears throat> за социалния стълб, за да можем да направим връзката между социалния стълб и европейският е, семестър. Някои от е, исканията по линия на европейския семестър увеличават неравенството. Зная, че се опитвате да решите тези проблеми чрез социалния стълб. Та въпросът ми е, дали в някои случаи изискванията за социалния стълб ще бъдат по-важни от тези на европейския семестър. Дали искате да упражнявате <clears throat> тези две политики успоредно, защото в един момент наистина ще се стигне до конфликт между социалния стълб и европейския семестър. Още нощо <clears throat> Споменахте се едно предложение за законодателство. Дали комисията предвижда други проекти, актове във връзка с социалния стълб? Какво ще кажете за предложението на профсъюзите за протокол, чрез който да се посочи, че правата на работниците имат приоритет на вътрешния пазар. Това е едно много старо искане на профсъюзите. Какво е мнението на комисията? И накрая един въпрос за кръговата економика, економиката на споделянето. Дали предвиждате предложения за правата на работниците в този вид економика? Някой от работодателите настояват на идеята за предприемачество, а не и подкопават правата на работниците в платформата. Sr. Vice-Presidente, muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui a partilhar connosco. Uh, Deixe-me dizer-lhe que... Благодаря за мен е удоволствие, че можем да се срещнем днес с заместник-председателя на комисията. Дадохте ни доста причини за надежда. В период на криза <clears throat> Европейския съюз не може да се справи. Ако не коригира своите политики спрямо <clears throat> гражданите на Европа. А също така и за да информира гражданите за своите действия. В този смисъл искам да поставя един въпрос. Работим в рамките на специализираната комисия, за да се постигне равнопоставеност между социалното измерение и економическото измерение. Но ми се струва, че много от държавните органи <clears throat> не прилагат политика, която да е равнопоставена спрямо гражданите и предпочитат да защитават предприятията. Да, казахте, че това е приоритет на националните правителства, които много често национализират успехите, а европеизират всички недостатъци. Ако има нещо нередно, причината е Брюксел. Нека сега да се опитаме <clears throat> да променим системата. А, това означава да информираме гражданите за всяка политика, която има отношение към отделните граждани. Много добре земеделските стопани. Да знаят, че помощта, която получават, не се дължи на националните правителства, а на Европа. А за безработицата и младите хора. Много е добре да се посочи, че подкрепата за тях идва от Европейския съюз, а не бива тази отговорност да се оставя на държавите членки, защото те много често злоупотребяват с тази своя, това свое правомощие. Не бива <clears throat> да се допуска всички грешки и недостатъци да се прехвърлят на Брюксел. Затова има нужда от добра информация за Европа. Навсякъде във връзка с трагедията в Португалия, пожара и жертвите. Искам да ви благодаря за вниманието, което отделихте на този проблем и помощта за Португалия. В многодишната финансова рамка е добре да се каже, че всеки гражданин на Европейския съюз е важен за нас, за да е известно, че Европейския съюз се опитва да помогне и на забравените категории сред населението. И трябва да има <clears throat> съответни суми за подпомагане на уязвимите райони и зоните, които, районите, които са забравили. Само така можем да реализираме политиката на сближаване. Добре, в следващата многогодишна финансова рамка да заложим идеята, че за политика, която да отговаря на потребностите на гражданите. Благодаря. Ави Лопес, Muchas gracias, eh, Presidenta. En primer lugar, querría agradecer al благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на заместник председателя на комисията за неговата презентация, в която очерта своята визия. Аз самия споделям до голяма степен. Сега Европа след изминалата доста тежка година има възможност отново да се изправи на крака. Но това не е само възможност, това е и отговорност, която стига и до националното ниво, защото някои от идеите, които да искаме да предадем към света, отворен пазар, многостранност, търговски правила, правилни структури в една глобална система. Ако ние не можем да защитим тези идеи, няма кой да ги направи. Затова имаме не само възможност, но и отговорност. Сега е момента да видим и какво точно искат нашите граждани. Съвсем скромно аз мисля, че това, което те искат е един по-ефективен и ефикасен Европейски съюз. За съжаление, през последните няколко години не бяхме достатъчно ефективни. От историческа гледна точка, да, имаме постижения, но напоследък не бяхме и това се простира и в сферата на економиката. Имаше проблеми, пречки с едината валута, но и с други кризи, с които трябваше да се справим. Също така хората искат и един по-справедлив Европейски съюз, защото неравнопоставеността е наистина токсична. Тя всъщност води до сериозни проблеми. Затова е време да поемем предизвикателството, да се справим с притесненията на хората и да предоставим отговор на техните притеснения. Също така трябва да поговорим и за притесненията на гражданите във връзка с глобализацията. Това може да се случи с а, механизми, които да се справят с това. Трябва да подготвим своите граждани, за да се справят с глобализацията и на вътрешно ниво, и на външно ниво. От гледна точка на институцията обаче, какво може да се направи като програми, нашата група има доста предложения и идеи, с които излизаме през последните няколко месеца. социалния стълб за нас е от изключително значение и имаме един списък с пожелания списък с добри намерения, който трябва да се превърне в реални действия и да укрепи държавите членки. Можем да споделяме общата рамка на социалния стълб, но за да може той да се превърне в реалност, на нас не трябват силни законодателни инструменти. За момента този списък е доста кратък, затова ние излязахме с идеята за една подходяща директива за достойните условия на труд. Има промени на пазара на труда и то големи. Всъщност това е един от източниците на притеснения на хората. Програмата за младежка гаранция, това е предложение, което в момента тече в пилотна фаза. Знаем, че има сериозни социални рискове към момента за младите хора. Ако наистина се притесняваме, трябва да направим нещо. Третото ми предложение е по какъв начин да разгледаме баланса във връзка с европейския семестър и най-вече по отношение на макроекономическите дисбаланси и графика за справяне с тях. Това всъщност е в центъра на семестъра и как това би могло да съществува в хармония с социалния стълб. Нашата комисия работи по това от началото на своя мандат. Сега започваме да добавяме и други неща, други показатели в семестъра. Трябва обаче да се фокусираме най-вече върху най-трудната част от задачата. Стигаме и до нещо, което беше засегнато, как да се справим с проблеми като социално изключване, неравнопоставеност, бедност. Много добри идеи излезнаха от парламента тук преди няколко години. Говорихме за различни схеми и възможност да се създаде един фонд за европейска безработица. Има много инициативи, които излизат напред и след това излезе Зелената книга за неравнопоставеността в Европа от комисията. Имаме чудесни идеи, но на нас не остават две години, нека бъдем честни. И сега трябва да сме сигурни, че вече започваме да изпълняваме част от тези добри идеи, които се появиха, иначе ще имаме сериозни проблеми и Европа ще трябва да плати за тях. Още двама оратора имаме. Искате ли да ги слушате? Добре. Госпожа Кунева, заповядайте. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Благодаря. Искам да благодаря на заместник председателя на комисията, че дойде тук, за да проведем този дебат по време на тези дискусии, тъй като се опитваме да разберем как ще изглежда бъдещата ви програма и вашите предложения. И понеже казахте, че заедостта е много важна за вас, аз искам да ви информирам за една инициатива на няколко от министрите от съвета по социални въпроси, заместният заместник министъра на Гърция, както и няколко от неговите колеги, подкрепят предложение, според което разходите, които имат за цел да бъдат вложени в схеми за заетост, могат да бъдат финансирани от социални или други фондове и също така трябва да бъдат изключени тогава, когато се изчислява дефицита според пакта за стабилност. Това ще ни позволи да дадем тласък на заедостта, която страда от мерките за тягане на финансовата дисциплина, а също така ще позволи да дадем и една сламка на хората, една ръка, с която те да се измъкнат от бедността. Помислили ли сте за това? Мислили ли сте за това как можем да организираме Европа по начин, който ще ни позволи да изведем посредника – извън картинката, защото Има договори, които се раздават на всеки 6 месеца на работници, т.е. тези посредници в трудовия пазар са нещо, което пречи на обществото, създава бедност и неравнопоставеност. Това е сериозен проблем и той съществува в цяла Европа. Трябва да имаме пряко възлагане на а, заетост, а, на трудови договори, а не да минава през посредници. Дали вие от Европейската комисия и вие конкретно като ресорен комисар бихте подкрепили инициатива като тази, която току-що описах? Благодаря ви. Благодаря, каза председател господин Хоц. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да ви благодаря за това, че ни покани, че поканихте заместник председателя на комисията тук, а на него да му благодаря за това, че се отзова на тази покана. Разбира се, първоначалните ми общи впечатления биха били, че онова, което казахте е чудесно, звучеше прекрасно. Така че външните и вътрешни предизвикателства трябва да ни обединят, да ни направят по-силни и че, стан... че ценностите са по-важни от интересите. Европа сега в кризата върви към построяване на бъдещето. Аз обаче не вярвам, че тези красиви думи се претворяват в ежедневни практики и действия. Не вярвам, че те са достатъчно подкрепени от действия. Може би това, което питам аз е напълно риторично, но задавам въпроса към вас, заместник председателю. Дали наистина външните предизвикателства събират на една, в едно Европа? Дали тази директива за транспорта, която ще разруши силата на полската ЖП система или пък дали Европа на две скорости наистина ни засилват, наистина ни подсилват, дали директивата за торовете, дали енергийния пакет, които ще дестабилизират нашите ферми и индустрия. Мислите ли, че всичко това работи? Имаме все още неравенство при преките помощи, по-низки помощи за фермерите от Централна и Източна Европа, както и Северния поток Две Смятате ли, че всичко това ще ни обедини или всъщност ще постави основа ние да се разделим? Нашият девиз е обединение в многообразието, но не го виждаме на практика. Освен това, вие говорихте за социалния стълб. Винаги трябва да помним и да знаем, че според принципа на субсидиарност от държавите членки зависи да отговарят за социалните политики и политиките в областта на заедостта. Да, Европейската комисия, Европейския съюз чудесно подпомагат нещата за човешкия капитал, подпомагат правата на работниците, законодателството. Да, това ни трябва, за да можем да подсилим конкурентоспособността на европейската економика. Въпреки това обаче, ако се месим прекалено много, това може би ще е противопоказно. Така че, ето за това искам да ви попитам и да наблегна на факта, че тези действия трябва да бъдат много добре балансирани. Европейската интеграция чрез социален напредък, да, както вие чудесно казахте, прекрасно, но по балансиран начин. И съвсем накратко, последно ще говоря за глобализацията. Глобализацията, разбира се, ни носи ползи, но ни изправи пред определени предизвикателства и заплахи. И честно казано, в днешния свят на глобализация много често виждаме тези, които печелят и тези, които губят. Печелившите, които извличат облага и онези, които се изправят пред диктаторството на големите компании. Някой казва, че Европейския съюз е общество според принципите на Чарлз Дарвин, т.е. само най-силните и най-приспособените оцелява. Така че вашите красиви думи трябва да бъдат придружени от ефективни действия, които наистина ще интегрират Европа и които няма да позволят на Европа да премине на режим на две скорости. Благодаря, господин Ходс. Сега давам думата на заместник председателя. Доста въпроси бяха отправени към вас, но разбира се, вие ще можете да предоставите отговори на всички тях. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да събера отговорите на няколко въпроса на едно място. За съжаление, не мога да отговоря подробно на всички ваши въпроси, но може би моята колега Мариан Тайсен може да направи това. Започвам с въпроса за глобализацията. Вътрешното усещане в някои страни, не във всички, но в някои, е, че глобализацията създава победители и победени, но това не е вярно. Ще дам примера за Швеция, страната на нашата председателка – там има много добре развита социална държава, най-вероятно в топ-3 в света. Причината шведите да могат да си позволят тази социална държава е, че те получават пари отвън. Швеция е един чудесен пример за това как външната конкурентна способност, социалното изключване и социалните облаги са сложени в един пакет. Без социално осигуряване и приобщаване към обществото, Швеция не би могла вътрешно да е конкурентоспособна. И ако не може тя да е конкурентоспособна на външно и вътрешно ниво, тя не би могла да работи така добре в други страни, което пък е едно предварително условие да се допринесе доход за социалната държава. Така че, този пример за мен е ясно показващ, че глобализацията наистина не разделя нациите. Всичко зависи от това по какъв начин държавите членки използват своите приходи, онова, което могат да спечеля вследствие на глобализацията. Швеция е напълно отворена глобална економика и също време една от най-силните социални страни. И мисля, че между двете има много сериозна връзка. Поради това се надявам, че политиците ще се фокусират върху реалните неща, а няма да прехвърлят вината на отвореността и на други неща, трябва да се използва нашата социална структура и тя да се претвори във, вътрешна, във външна извинявайте, конкурентна способност. Освен това, при глобалната конкурентност, конкурентна способност е ясно, че някои фабрики ще трябва да бъдат затворени тогава, обаче трябва да решим дали ще даваме субсидии за неефективна продукция или ще инвестираме в бъдещето. Това е като едно постоянно състезание – или постоянно развитие. Ролята на социалната държава е да засили устойчивостта, а част от идеята за устойчивост е, че хората могат да се адаптират и могат да бъдат по-креативни. Те могат да оформят бъдещето си, а не просто да чакат и да получават това, което идва отвън. И така, предвижването от стагнация означава, че на нас не трябва една динамична обществена сцена, която може да се адаптира и да оформя сама бъдещето си. Сега, дали сме обединени или не? Разбира се, има разлики между политическите партии и между държавите членки, но аз все още бих искал да кажа, че сега сме по-обединени, отколкото бяхме преди. Има въпроси, като квотите за беженците. Причината комисията да излезе със своето предложение бяха ценностите. Ние искаме да се погрижим за хората, за човешките животи. И смятаме, че е съвсем справедливо да споделим отговорността за това. Тук основата са нашите ценности и също така, разбира се, основните човешки права, за съжаление, се стигна до момент, в който аз поне лично не вярвах, че Европейския съюз ще се върне към такива моменти, в които някои от нас поставят под въпрос основните човешки права и върховенството на закона. Аз направо не мога да повярвам. Наистина си мислех, че тези времена са отминали, но ето, оказахме се отново тук. И това е основен въпрос. Трябва да разгледаме тези проблеми директно, защото ако не го направим и ако не вярваме във върховенството на закона, ние нямаме нищо. Европейския съюз се основава на върховенството на закона, на своите ценности. Дори някой да каже, че има различно тълкуване по отношение на върховенството на закона, истината е, че тук не става въпрос за ядрена физика. Ние имаме всички инструменти, с които да анализираме своите системи. Имаме Венецианската комисия, например, която излезе с препоръки към държавите членки за да може техните системи да отговарят на добрите практики и на върховенството на закона. И сега ще поговорим за инициативата за младежка безработица, така наречената младежка гаранция и образованието. Вярно е. Гаранцията за младежите в някои случаи работи чудесно, в някои държави не работи добре. Това, което прави комисията, освен да разпределя ресурси, е, че работи в много по-тясно сътрудничество с държавите членки, за да може те да изпълнят и да обменят опит по отношение на добрите практики в областта на заедостта и на младежката гаранция. Някои всъщност има критики и това е правилно. Ние се опитваме да се вслушаме в критиката, за да може държавите членки да изпълнят по-добре младежката гаранция. В някои страни тя работи много добре. Нашите испански колеги знаят много по-добре от нас. Вярвам, че при тях това е довело до определени реформи и промени в политиката на заетост, която дава възможност на младежите да извлекат полза от политиките в областта на труда. Това не е достатъчно, разбира се, но все пак бяха направени определени структурни промени, които са свързани с гаранцията за младежите. Така че качеството е всъщност много по-важно от парите, защото ако една машина е щупена, колкото и да наливаме бензин в нея, тя няма да тръгне. Всичко това зависи от желанието на държавите членки да реформират своите социални политики, но разбира се и политиките в областта на заедостта и най-вече заедостта при младежите. Има чудесни примери, които могат да бъдат разпространени. Сега стигаме до образованието. Може би вече няколко пъти сте чували това от мен, но ако аз бях диктатор в Европа, Първото нещо, което ще да направя, е да направя реформа в образователната система на нашите държави членки, така че да се постигне приравняване към най-добрите в Европа, защото това е ключовата тема за всичко. Това е важно във връзка с справяне с, евро... с безработицата при младежите, но е важно от гледна точка на социалното равенство. Ако разгледаме селските региони, както каза една от вашите колеги, имаме специални секторни политики за селските региони, но също така можем да подобрим качеството на живот в тези области, ако нашите хоризонтални политики са адекватни. Например, качеството на образованието. Има страни и региони, при които качеството на образованието е много по-лошо в провинцията, отколкото е в градовете. И това са същите учители, с едно и също образование, с едно и също обучение. И те би трябвало да могат да предоставят същото качество на образованието, но не, не се получава моята лична мисия в комисията, или поне една от тях, беше да включа въпроса за образованието в препоръките за всяка страна. Искам да се фокусирам повече върху системите за образование, обучението на учителите. Има много страни, в които тези въпроси са сериозни предизвикателства. Понякога този вид структури се. Понякога този вид промени звучат като нещо безкрайно. Много години трябват, за да може да се променят структурите, но ако разгледаме какво се случва в Естония и Португалия, това са две страни, които успяха да подобрят своето качество на образованието за доста кратък период от време, само за няколко години. Ако видите проучването, между другото, Естония е номер едно. Португалия успява да отбележи сериозен напредък благодарение на структурните реформи от преди няколко години. Така че не искам да кажа, че няма какво да се направи там. Не. Но въпросът е, че може да се получат по-добри резултати за по-кратък период от време, ако се фокусираме върху правилните проблеми. Това е един от ключовите въпроси във връзка с социалната равнопоставеност и конкурентоспособността. Това е дори по-важно тогава, когато трябва да адаптираме своите умения към дигиталната епоха. Нека да поговоря сега за социалния стълб и за семестра. Както знаете, ролята на социалния стълб е да зададе принципите за, социално, за социална справедливост, справедлив пазар и равнопоставеност. Ние взимаме тези принципи и ги прилагаме към конкретната ситуация в страната. Нямаме едно универсално решение за всички, защото държавите членки са много различни, пазара на труда също е различен имаме разлика и в секторите. Например, данъчното облагане също е много различно. Съответно, практиките на пазара на труда, ролята на синдикатите също много се различават. Искахме да успеем да идентифицираме ключови принципи, които да бъдат разглеждани по време на процеса на семестъра. Госпожа Кари повдигна въпроса, че може би има ситуации, в които социалния стълб влиза в конфликт с европейския семестър. Да, винаги има такива ситуации и при тях трябва да се направи оценка кои е, препоръки с дадена страна са по-важни от други, но нещата не са черно и бяло. Отново ще направя препратка към Португалия. Знаете, че те имаха много тежки економически затруднения и същевременно успяха да направят реформи в образованието си, които сега вече показват своя резултат. Тогава нямахме същата структура на социалния стълб, но, например, ако искате да се концентрирате върху неща като конкурентна способност и социална, социално включване, както и качество на социалните услуги, от които, разбира се, и образованието е част, то тогава това не е задължително да влиза в конфликт с по-строгите фискални политики, които, например, трябваше да бъдат приложени в Португалия преди няколко години. И така, правният статут на стълба е следният Това е набор принципи, които могат да бъдат претворени в конкретни действия по време на процеса на семестъра и това трябва да доведе до специални или конкретни препоръки за дадена държава. Кръговата економика не я виждам като основен проблем, защото това е сектор, който казва, че всички трябва да прилагат едни и същи трудови правила, Нещата могат да бъдат малко различни, но излезнахме с съобщение за така наречената економика на споделянето, в която се опитваме да анализираме по какъв начин да откриете дали всъщност е водите служител или предприемач. Няма универсално решение. Ако погледнем Uber и Airbnb, човека, който отдава под найем своя апартамент на друг човек. Той сега какво се води? Предприемач или служител? Всички разбират, че има сериозна разлика, така е, че не може да имаме економика на споделянето, в която да имаме еднакви правила за заедостта, защото нещата са много различни. минималният доход или така наречения основен доход, базов доход – тук въпросът е доста сложен. Ако имаме минимален доход, най-вероятно трябва да отчетем неща като социално осигуряване от една страна и от друга страна минимална заплата. Тази комбинация се различава доста в различните държави членки. Ние нямаме правомощие да определим минимална заплата в Европейския съюз, да речем, но минималният или базов доход – се появи като тема от евро... в европейския семестър. Ние идентифицирахме 10 страни, в които повдигнахме въпроса за минималните доходи. Предложихме на тези държави членки да се справят с този проблем по един или по друг начин, защото при тях има структурни трудности. Понякога това би могло да означава услуги, които са насочени към това, или по-висока обещетение за безработица, или друга промяна в социалната осигурителна система. В трети страни нещата може да са съвсем различни. Комисията в момента разглежда минималния доход и въпроса, те свързани с него, много повече от преди. Опитваме се да идентифицираме структурните проблеми в различните държави членки и да им предоставим подходящи съвети. Свършва ни времето. Госпожа Кунева, въпроса за социалните разходи, дали те могат да бъдат изключени от факта за растеж и стабилност. Това е една от доста дългите дискусии. Традиционно Идеята е била обсъждана в сектора на инвестициите. Дали инвестициите трябва да бъдат отчислени от пакта за стабилност и растеж. Преди една-две години имаше разговори дали разходите, военните разходи също трябва да бъдат изключени. Моето лично мнение е, че всички разходи трябва да бъдат включени. Ако имате дефицит, то е дефицит, независимо какво точно изключим от него. Опитвам се да го обясня. Ако изключим всички социални разходи, това са горе-долу 60% от бюджета в повечето държави членки – ще останат само 40% от разходите, които ще бъдат отчетени. Ако ограничим само до разходите, които са свързани с заедостта, то тогава какво точно трябва да се отчита тук? Добре. Част от разходите, и това е очевидно, ще бъдат политиките в областта на заедостта. Сега обаче става въпроса какво правим с образованието. Цялото образование ли изключваме или само част от него? А после какво се случва с схемите за обещетение за безработица или инвестициите? Така че нещата са много сложни. Не съм против, но имаме технически затруднения в същото време, когато говорим за социалните предизвикателства и проблемите с заедостта, трябва да имаме много добри финансови, финансово състояние на държавата, защото това е важно за създаване на работни места и за обща стабилност. Какво друго? Мисля, че повечето от нещата ги покрих. Нещо, към което трябва да се върна е образованието и образователния сектор. Понякога е добре да видим, че и един комисар успява да наложи някакви идеи. Аз не смея много се радвам, че стартирах една идея което приключи пред няколко седмици. Ставаше въпрос за съобщение във връзка с образованието. Идеята беше да имаме една доброволна работна група от тези държави членки, които искат да реформират своята образователна система. Идеята е, че държава Хикс иска да повиши качеството на обучението на учителите. ОИСР заедно с комисията може да предостави техническа помощ на тази държава членка, за да анализира тя своите слабости и своите силни места и да реши какво да направи, като се позовава на основните най-добри практики в Европейския съюз. Това сега е част от нашия набор инструменти. И ако считате за подходящо, можете да дадете информация на своите правителства, че тази услуга е на тяхно разположение, ако искат да използват за подобряване на качеството на образованието, за обучение на учителя или за професионално образование и обучение. Това е нещо от изключително значение. И, госпожо председател, благодаря ви. Пожелавам ви прекрасно лято. Това е нещо, което е важно при нас. In your introduction, благодаря. Отбелязала съм си това, което казахте в уводните си с думи. Трябва да създадем един нов Европейски съюз на 27-те. Не просто да продължим както си караме след като напусне Великобритания. И така, благодаря още веднъж за отделеното време. Благодаря за новите въпроси, които поставихте. Благодаря.